So, um, colleagues, um... И така, колеги. Е, особено за колегите, които заместват. Е, а, в началото, а, е, при приемането на дневния ред, включихме една допълнителна точка за гласуване към списъка а, на теми, по които да гласуваме. Е именно препоръката на координаторите по правило от правилника 99, не 5 за върховенството на закона в Польша, предложение на зелените, което беше гласувано с мнозинство в, на заседание на координаторите. Една политическа група в началото на заседанието по, е, правило 205 пожела да се гласува в комисията, за да се провери дали цялата комисия приема това решение на координаторите. Сега трябва да проверя дали има консенсус. Съветът, който получавам съгласно това искане е, е че е, преди да преминем към гласуването по правило 205, трябва първо да гласуваме дали да гласуваме. Защо? Защото, изчакайте, ще ви обясня. Момент. Имаше някои безпокойства във връзка с заседанието на координаторите и е, доколко комфортно е било вземането на решение на това заседание. За това предложението е следното. Първо да гласуваме дали да гласуваме или не. Това е съветът, който получих. И така. Първо гласуваме дали да гласуваме по правило член е, по правило 205 или не. Ако не се върне темата към координаторите, тогава гласуваме по решението на координаторите, за да се одобри това решение в комисията. Надявах се това да може да стане с консенсус. Гласни ли сте? Гледам координаторите. които кимат. Благодаря много. Благодаря ти, Софи. Това, което а, изразяващи с това вдигане на рамене, а, е твой начин да кимаш. Така ли? Добре. Отлично. Виждам, че и зелените с известно повдигане на вежди дават знак, че са съгласни. Добре, нека да гласуваме, дали да гласуваме Нека да действаме. Първият въпрос е да гласуваме ли или не решението на координаторите. Тоест, който натисне зеления бутон, заявява, че иска да се гласува това, което координаторите са решили. Ако натиснете червения бутон, обяснявам ви, защото хората се бъркат в такива ситуации. Така, натиснете ли зелено, това означава, че искате да гласуваме тук в залата. Ако искате, натиснете червено, темата се връща на координатори. И така, зелено е да гласуваме. Внимавате ли? Нека отново да обясня. Изглежда, че не на всички ме съвсем ясно. Разбирате ли точно как функционираме? Ами, защото не виждам точно да гласувате съгласно това. Вие искате да се гласува, така ли? Край на гласуването? Променихте нещо ли? Пита председателя. Моята политическа група изглежда не е съгласна. Добре, край на гласуването. I know, well, I tried, didn't I? I mean, everyone moans at me when I'm trying to explain red and green, but, you know ми обясних, че ако искате да минем към гласуване, трябва да натиснете зеленото. А защо натискате червеното? Това е. Сега отивам. Връща се темата обратно на координатори. Please, okay, just calm, everyone calm down. This is why I do it like, I don't know what the translation of Janet and John is, but like this is why I do it in very simplified terms. And then everyone more... Мисля, че обясних достатъчно ясно. Казах какво а, означава червеното и зеленото, така че няма защо да се сърдите. Добре, това е, не е края на света. Ще се а, мине отново на координатори. Тогава аз искам писмена процедура защото ако трябва да чакаме отново да има заседание на координаторите, това ще отнеме твърде много време. Така че настоявам да има писмена процедура по темата тази седмица. Господин Юрек. Аз искам да се обърна към колегите. и ви моля да правите респект към резултатите от гласуването. По някой път не може да се предвиди, не може да сме задължени да гласуваме всеки път по един и същи начин. По някой път има неочаквани резултати и това е. Um, Благодаря ви много за тези думи. Госпожа Сарджентини предлага да има предложение, да се е, има приложение на писмената процедура. Съгласни ли сте? Добре, ще се работи по писмена процедурата или иначе по един или друг начин трябва да стигне до координатори отново. Но по искане на госпожа Сарджентини ще бъде по писмената процедура, за да стане по-бързо. сътрудниче... следващите точки. Сътрудничество между Евроюст и Грузия. Госпожа Кафман е докладчик. Иска... Искаш ли думата да си афине? Тогава гласуваме поименно. Заповядайте. По целия текст. Край на гласуването. Приема се 43 гласа, няма нито един глас против, има един въздържал се 43 за. Следващата точка. This one. Okay, on the Council um, decision authorizing member states to ratify the interest решение на съвета, авторизиращо държавите членки да ратифицират Конвенцията за защита на лица от автоматично преработване на лични данни. Йозеф, искаш ли думата? Не. Е, тогава е, гласуваме отново по целия текст. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се 44 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. The next uh, vote is the Следващата тема, по която ще гласуваме, е програмата Перикъл 4. Докладчик Денис Де Йонг. Денис, искаш ли думата? Не, тогава преминаваме незабавно към гласуването. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение. Изменение 3. Извинява се председателя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към преамбюла. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения 1 и 26 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30-то изменение. Моля, гласувайте. Сега можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се 31-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 32-ро изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И крайно гласуване по текста поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43 гласа за, няма глас, гласове против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика Денис Де Йонг. Um, Следващата точка Докладчик е Карлос Коелио. За оперативната съвместимост. Регламент. Карлос, искаш ли думата? А, искам само да благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Това е първата и много задълбочена реформа на тази система. Както виждате, има доста гласове анблок с няколко изключения. Мисля, че доста добри, добри предложения правим, за да се засили сигурността на шенгенското пространство и да се защитят децата ни. Благодаря ти, Карлос, първо по позицията на докладчика. Гласуваме по всички компромисни изменения, анблок с изключение на 7 и 8. Край на гласуването. Приема се. А сега... Извинете, 7А е било. Компромисно изменение 7А ще гласуваме отделно. Той е на 12-та страница на списъка, с който разполагам. Не знам обаче къде ще е на вашите 7А. Намерихте ли го? 7А, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. След това страница 44, изменение 387. 387, тук при мен е на 44-та страница. 387. So amendment 387, the vote is open. По изменение 387, моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. След това изменение 393 на същата страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиристотин изменение. При мен е на страница 50. -та. 423. Моля гласувайте по 423. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. бюджет, трето на комисията по бюджета на страница 73 от моя списък. Бюджет 3. Това е на последната страница. На последната страница. Моля, гласувайте. По трето изменение на бюджетната комисия. Това е крайното гласуване. Тоест, последното. Отхвърля се. Сега вече крайно гласуване, поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 гласа за, 8 гласа против, 3 въздържали се. Поздравления на докладчика. Това е края на гласуването. Благодаря ви, колеги. Uh, we have an extra meeting on the 11th of February, colleagues in Strasbourg, just to mention.